reading will take long. Hello. Good afternoon to everybody. Let's get started. Здравейте, колеги, нека да започнем. И така, всички сте получили дневния ред. Надявам се, че нямате възражения и ако е така, смятаме, че дневния ред е приятен. Втора точка, която е съобщение на председателя. Сега ще трябва да ви прочета няколко съобщения. И така, получихме три проекто коригендума за, по, по първо четене от 16 април. Първо за регу, регламент изменя следващи регламенти. А, регламент 1.0.2.3 от, 9, от 910 година, регламента за ЕОПА, за ЕСМА, също от 2010 година, регламента МИФИД 6, 600 от 2013 година, регламента 0101 за също така регламента от 847 от 17 година, както и директиви, изменящи следните директиви Мифид 2 от 2014 година, платежоспособност способност 2, е, е, директивата AMLD от 2015 година и накрая регламент по процедура 2 е, от 203 и така всички тези регламенти са разпространени на 18 октомври сред членовете във всички езикови варианти в съответствие с точка 241 от нашия правилник. Ако нямате възражения, ще бъдат внесени в парламента, ще бъдат прияти на първото пленарно заседание и е, ще бъде, ако няма искане от политическата група и, бъде достиг, и бъде, не бъде достигнат праг от 38 члена, ще бъде подложен на гласуване. Второ, информация за тристранните преговори за започнали миналата преди две седмици. Триалог от 22 за досиетата по финансирането след решението да влезем в международни преговори от 23 септември. На 22 октомври в Страсбург бе проведен първи проучвателен триалог, като парламента и съвета представиха своите позиции. Първият тристранни преговори разкри някои ключови различия между двете институции, включително и за предоставящите тези услуги. Ще продължим да работим на 6 ноември, когато е следващото за тристранна преговори. По-нататък устойчиви инвестиции. Първото тристранни преговори бяха проведени на 23 октомври, е, след като бе взето решение от ЕКОН и ЕНВИ за влизане в е, междуинституционални преговори. Съветът представи компоненти от общия си подход, прият от Корепер на 25 септември. Групите от парламента представиха основните елементи от своята позиция, прията на първо четене. След първи обмен, последва първо обмен на мнение. От комисията бе поискана допълнителна информация за връзката между предлож... предлож, предложението за таксономия и регламента за обнародване бе постигнато съгласие на 20 и 27 ноември и на 3 декември да се проведат следващи технически заседания. Следващото ми съобщение се отнася за препоръките и решенията на последното заседание на координаторите от 11 септември, продължило на 16 септември и 2 октомври. Първо по отношение номинации рамка за управление за бюджетния инструмент бе възложен на групата Риню и освобождаването на ЕСА на бюрото. Не приключили досиета и срок за изменения до регламент бе постигнато съгласие да бъдат предоставени в до 8-я срок по аналогия ще се приемат проектор е, доклади за след е, пред, предходни пред, предложения. Е, за фискалния договор ще, ще отпадне и след това по относно програмата за реформи ще бъде определени докладчики. Що се отнася до ЕИСФ, ще започнат с нов проектор доклад, тъй като докладчика не е е член на новия Европейски парламент. Изслушване на предложните комисари бе разгледано мнение за изслушната Вестагра Добровски и Дженти Лони. Бе решено да продължи с работната група по Банковия съюз, конкурентоспособност и финанси, е, е, както и въпроса за финтек. Бе решено да не продължаваме си ФРС, където има постоянен екип. Бе решено да се изпрати искане за авторизация в рамките е, по въпроси на, на данъците, по е, комисията ЕКОН. Програмата за експертиза бяха прияти следните теми. Зелена економика, виртуални платежни средства, финтех, парична политика, Европейски паричен съюз, банков съюз и борба с изпирането на пари като политически отдел едно ще представи въпроса на координаторите и след тяхно одобрение работата ще продължим. След това шесто назначаване групата, по ЕСАК от групата бе поискан, бяха поискани писмени предложения за експерт, който да бъде назначен от парламента. Седмо, разглеждане на делегирани актови и изпълнителни мерки актуализираните насоки на ЕКОН бяха приети и бе решено да продължи да се включат в ППП. Е, публични изслушвания до юни 2020 няма искания за такива. Мисии през 2020 година следващата точка бе съгласувани следните мисии. Посещени в Европейска централна банка в Страсбург понеделни в понеделник 12 члени, като след това за посещение до Базел 12 члена и Париж, ОСР и ЕБА през април следващата година с 7, 7 участници. Берлин 18 и 19 май 6 член, Вашингтон юли 7 членове, Лондон 21-24 септември 20 година 7 члена, Международен валутен фонд годишния годишната среща през октомври 7 члени, накрая Лисабон, Португалия. 6 члена ще пътуват през ноември. Разпределението на местата ще бъде дискутирано следващото, на следващите заседания след определене на мициите пет това петиции. Насоките на ЕКОН бяха приеми по мрежата за петиции е, от координатори бе поискано да представят членове и заместници изслушване по ФАТКА и ЕКОН ще участва в организацията на публичното изслушване от пети 11 мрежата за равнопоставно третиране на половете, координаторите бяха помолени до, 20, до 25 октомври да посочат членове, след това технически срещи в рамките на тристранните срещи, бяха актуализирани насоките на е, ЕКОН, след искане на координатора от ЕКАРЕ бе решено по един съветник от група да участва като наблюдател без право да глас в заседанията. Тринайста, та последна точка, по резолюция е, въпросите на БЕПС бе разгледан въпрос от координатора от социалисти и демократи да има резолюция на ЕКОН по БЕПС 2 и цифровите данъчно облагано. Координаторите потвърдиха организацията на от, от, открита среща на координаторите и финансови и економически комитет по е, споразумението с Китай 4 и 5 ноември септември и бе постигнато съгласие до края на октомври да бъдат представени отговорите на комисията по въпросите, поставени от ЕКОН и НИС и поискането за предложението за резолюция от 2019 година, включително резолюцията към ЕКС. Координаторите ще оценят отговорите, предоставени от комисията. Това са всичките съобщения, които имам. Следваща точка от дневния ред. Продължаваме с, с одобряване на протоколите от заседанието 22 юли, 4 5 септември, 16 септември, 23 24 септември, 2 октомври и 7 октомври. Ако няма възражение, смятаме, че са одобрени. И сега най-сетне бих искала да кажа добре е, дошли на нашите гости които са покарени за да споделят своя опит от последните роли, особено ролята им в координацията и сътрудничеството с законодателните органи. Искаме също така да чуем за вашите приоритети през следващите 12 месеца. Господин Бернадино ще говори и в качеството си на ротативен председател на Европейския е, орган за системен рез и, е, и втори заместник председател, е, както е в съответствие с съответния регламент. Вече имаме писмени, писмена информация от участниците, които са разпространени. Сега ще можете да говорите 10 минути, като председател на съвместния комитет и втори заместник председател на съвета. Господин Кампа и господин Майор ще имат по 10 минути, след, по 5 минути, след което ще имаме обмен на мнения с членов на комисията. Господин Бернардино, имате думата. Благодаря много, дами и господа, членове на Европейския парламент. Много ви благодаря за поканата. Много се радвам, че мога да се изкажа при вас като председател на съвместната комисия за 2019 година. Поздравления за всички за назначаването или презначаването в тази парламентарна комисия и на вас, госпожа председател, за вашето е, избиране за председател. Е, трите надзорни органа е, винаги са били отговорни пред Европейския парламент. Ще се спра на основните им дейности и ще поговоря за работата, която вършим заедно. Нека да започна от наблюдението на риска. Що се отнася до несигурността за оттеглянето от на Великобритания от Европейския съюз и настоящите мерки по надзор са основен елемент от работата на съвместната комисия, за да се гарантира подходящ и последователен надзор в случай на Брексит. Съвместната комисия излезе с препоръки за политиката евентуални препоръки за преместване и инструкции за планиране за извънредни ситуации за финансовите институции. В случай на засягане на лихвите е, има специални мерки за финансовите институции. Ораторът говори прекалено бързо, за да може да бъде превеждан коректно. предават, е, предлагат се действия за справяне с е, предизвикателствата. Защитата на потребителите е важен елемент за нас. От въвеждането на ключовия е, инструмент за документ за информацията се прилага все по- уеднаквен начин на приложение на правилата. За тази цел има въпроси и отговори и съответните изявления, свързани с надзора. На 20 февруари тази година вече докладвахме по темата пред вашата комисия. Бяха повдигнати някои е, въпроси, свързани с настоящите правила за е, делегираните актове. Вече публикувахме консултационен документ предлагащ промени при продуктите с различни опции, при разходите и ще работим въз основа на информацията от проучването на потребителите, по която работим с комисията. Нашето предложение е да създава допълнителни възможности за постигане на целите на регламента разясняват се нещата за потребителите и така те ще могат по-добре да разграничават между различните инвестиционни продукти, да ги сравняват и ще се е, създаде равнопоставеност и на доставчиците. През юли 2019 година съвместната комисия публикува доклад за трансграничния надзор на финансовите услуги на древно. Обхващат се дигитални услуги, и конкретни принципи за сътрудничество, въз основа на които да се разработват нови правни актове или евентуални изменения на настоящото право. Що се отнася до новите е, правила за разкриването на информация, там се определя как се координират различните типове рискове, за да може да се защитат интересите на потребителите. Целта е да се подобри разкриването на информация и неговите последици. Има 6 технически стандарти. И основен елемент ще бъде да се оцени отрицателното въздействие на решенията върху устойчивостта, както и връзката с секторните правни норми. Работата по темата продължава. Създадохме форум за доставчици в иновационните продукти, в областта на иновационните продукти и, улес... и предприятията, улесняващи предоставянето на иновационни продукти. Така се създаде платформа за надзорниците, за редовни срещи с представителите на предприятията, за обмен на технологичен опит и за достигане на общи заключения за начина на предоставяне на услуги, бизнес моделите и за и многостранното сътрудничество. През април се публикуваха три документа в отговор на, жела... на изискванията от Европейската комисия. Първият беше за изискванията за управлението на риска при използването на определени информационни технологии. Вторият беше свързан с опасността от кибератаки. Има определени изисквания за управлението на информационните и тех... комуникационните технологии, за да може услугите да бъдат предоставени безопасно. Обръщат се особено голямо внимание на финансовия надзор и излязахме с конкретни насоки за сътрудничество между надзорниците. През септември съвместната комисия публикува второто си становище за изпирането на пари и финансирането на тероризма и въздействието му върху финансовия отрасъл. Целта е и в тази област, при мерките в тази област да има сближаване. Мерките за борба срещу изпирането на пари са определени от съвместната комисия и ЕЙОПА и ЕСМА ще участват активно. И накрая съвместната комисия продължи работата си по финансовите конгломерати и е, публикува определени модели за сделки. Има, определена, има общ рамка на изискванията, така ще може по-ефективно да се обменя информация. Това ще намали разходите и ще създаде равнопоставеност. В заключение, дами и господа, нека да кажа, че съвместната комисия ще продължи да се занимава с тези важни въпроси и ще продължи да работи в сътрудничество с членовете на Комисията по економически и парични въпроси. Нека сега да се занимая с ЕЙОПА и с работата ни за засилването на е, е, отрасъл, вземайки предвид и е, приключването на Съюза на капиталовите пазари и промените в климата. Надзорът е основен елемент – и се опитваме да създадем общ е, елемент към общ подход към е, надзора. През последните години взехме предвид определени нарешения, включително в трансграничен план ситуации, в които не е имал достатъчен капитал. стана ясно, че трябва да се защитават титулярите на полици и засилихме работата си по провеждането на бизнес надзор по четири теми. Живото за страховане с цел ипотеки, обработка на подадени искания при застраховки на моторни превозни средства и други. Ще споделя с вас един конкретен пример. За всеки 100 случая 77 отиват на дистрибутора и само 14 евро се връщат в случай на подадено искане е, при щета. Е, това означава, е, че трябва да се засилят мерките срещу тези твърде високи комисионни. Работихме така, че да се премахне група продукти от пазара, но продължават да са сложни въпросите. Що се отнася до застраховките, ще преразгледаме не е, платежеспособност 2. Като цяло този регламент работи добре. Предвижда се еволюция, не революция. И се е, говори за калибриране на риска, нещо, което не беше включено от Европейската комисия. Европа има за цел да се балансират предложенията. Един основен въпрос е пропорционалността и трябва да се намалят изискванията за докладване. По пенсиите в края на годината ще се излезе с оценка на експозициите във връзка с социалното измерение, екологичното измерение и измерението свързано с управлението. Не виждаме допълнителни основания да се е, излиза с допълнителни изисквания за капиталовите изисквания. Но има определени мерки, които могат да бъдат прияти при инвестициите, е, особено що се отнася до застраховането при сериозни природни бедствия. Ако има финансов недостиг. Това се отразява много тежко и на бизнеса, и на домакинствата. Дигиталните технологии създават допълнителни предимства и за бизнеса, и за потребителите но трябва да се разработят определени принципи на етично поведение в дигиталната сфера. Бързо увеличение на приложението на цифрови технологии увеличава и случаите на кибератаки, за да има сигурен пазар на застраховките срещу кибератаки трябва да се работи в сътрудничество на европейско равнище, за да се постигнат адекватни цени и покритие. И накрая, управлението на капиталовите пазари. Частните спестители трябва да могат да се възползват от капиталовите пазари. Работим по приложението на ПЕП и държавите членки трябва да участват в насречаването на въвеждането на допълнителни пенсии, за да може да се включат и допълнителни решения. ЕЯПА ще продължи да работи по своята мисия и е, ще е, продължи да приема на сериозно своите задачи, особено защитата на потребителите, и сближаването в мерките на надзора. За тази цел са ни необходими съответните финансови ресурси и съм сигурен, че ще можем да разчитаме на вашата подкрепа за тази цел. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, е, очаквам вашите въпроси. Благодаря. Give the е, е, floor to Mr. Kampa. Думата има господин Кампа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа членове на економическата комисия. Благодаря за поканата. За мен е чест, че представлявам Европейският банков орган. Последната година беше година свързана с много промени за банковия орган. На първо място цялата организация се премести от Лондон в Париж. Второ, беше избран новият председател. Започнахме процес на назначаване на изпълнителен директор. В този период Европейския банков орган отбеляза напредък в своята работа. Нека да представя трите области, които са особено важни за нас. Банковия сектор в Европейския съюз беше укрепен. Това е предварително условие за економически растеж в Европейския съюз. Балансовите отчети бяха оздравени, капиталовите коефициенти са по-високи, банките подобряват своята капитализация. Също така се подобрява качеството на активите. Процента на необслужваните кредити спадна на половина в 2015 година. Има обаче все още някои проблеми. основно предизвикателство е рентабилността в целия Европейски съюз. В нередица страни економиката се забавя. В контекста на ниски лихвени проценти, усилията за по-нататъчно намаляване на разходите, повишаване на ефективността, преструктуриране и консолидацията трябва да е приоритет за банките. Заедно с това банките трябва да продължават да инвестират в управление на риска и технологична трансформация като част от прехода към по-устойчив бизнес модел. Ние приключваме подготовката за стрес-тестове за целия Европейски съюз през 2020 година. Тези тестове ще оценят способността на банките да издържат на сътресения и ще бъде направена оценка на капиталовата адекватност. Сега няколко думи за ключовите приоритети на ЕБО. И първо изпълнение на база от 3 мандат за пакета за намаляване на риска. Ние смятаме, че трябва глобалните стандарти да бъдат транспонирани в регламентите на Европейския съюз. Необоснованите отклонени от правилата на Базел биха могли да доведат до уронване на международния престиж на регулаторната нормативна база на Европейския съюз и доверието в Европейския съюз. Оценката ни показва, че въздействието върху минималните капиталови изисквания – се основава на действията на големи международни банки. Европейския банков орган се стреми да постигне резултат по мандата, който е възложен чрез пакета за, с мерки за намаляване на риска и други законодателни досиета. Ние искаме да постигнем максимално бързи резултати. Европейския банков орган ще продължи усилията за рамка за отчетност, която е пропорционална и цялостна. Освен това, Европейския банков орган ще направи оценка на това доколко е възможно да създаде интегрирана система за събиране на статистически пруденциални данни и данни за оздравяването. Амбицията ни е да разработим система, която да, която да, да бъде по-ефективна за банките. Устойчивите, факт, устойчивите финанси също ще бъдат важна част от дейността на Европейския банков орган. Ние ще продължим да работим върху идентификацията на основните измерители, които да улесняват дейността на банките по стратегията, управлението и управлението на риска. Няколко думи за финансовите технологии. Това е област, която предполага ускорени промени финансовите продукти, услуги и бизнес моделите, както и структурата на финансовия сектор се развиват бързо. Ние трябва да направим така, че европейската нормативна база да дава възможност за възприемане на нови технологии, които ще доведат до по-висока ефективност и нови форми на конкуренция, като заедно с това смягчават риска за потребителите. За да гарантираме технологическа технологична неутралност, ние създадахме Център за финансови технологии и заедно с другите надзорни органи Европейски форум за новаторство. Целта е да постигнем споразумение за регулиране на новите продукти. Ние отчитаме необходимостта от съобразяване с разнообразието на банковите структури, необходимостта от пропорционалност и за това ще създадем консултативен комитет за пропорционалност. Други е, усилия за изпълнение са свързани с е, защита на потребителите, повече прозрачност, отчетност и управление, особено в областта на конфликта на интереси и преминаването към управителен съвет, в който има баланс на половете. Борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е предизвикателство в Европа. Новият Европейски банков орган работи възоснова на регламент, който предоставя на банковия орган някои ограничени нови правомощия и възлага задачи, свързани с разработване на политика, координация и наблюдение на усилият националните надзорни органи. Искам да ви благодаря за тази възможност за размяна на мнения и за вашата подкрепа и съм на ваше разположение, за да отговоря на въпросите. Благодаря господин Кампа. Думата има господин майор. Председателката, извинявайте ако не произнесах правилно името ви. Госпожи и господа депутати, благодарен съм за тази възможност да ви представя обзор на ключовите дейности на ЕСПА през последните 12 години с оглед на новият мандат на Европейския парламент аз съм наясно с това, че за мнозина от вас това е първата среща с ЕСМА и следователно бих искал да кажа няколко думи за ролята на ЕСМА в капиталовите пазари на Европейския съюз. ЕСМА беше създаден през 2011 година като независим орган. Мисията му е да гарантира защита на инвеститорите, да, изград, да създава процедури в финансовите пазари и финансова стабилност. Това се постига чрез четири дейности, които предприемат разработване на единен правилник, надзорно сближаване, оценка на риска и пряк надзор върху, инфраструк... върху някои инфраструк на финансовите пазари. През първите години ние гарантирахме, усилията ни бяха насочени към изпълнение на регулаторните реформи след кризата, като например извънборсовите деривати ЕМИР и търговията на вторичните пазари и защита на инвеститорите или МИФИТ 2. Ние не само разработваме съответната нормативна база, но и следим за нейното спазване. Сега ще ви дам няколко практически примера от последните 12 месеца за това как подпомагаме устойчивия растеж на капиталовите пазари на Европейския съюз. Е, ЕСМА представи технически съвети на комисията за информация за инф... управителите на активи, инвестиционните фирми, разпространителите и агенциите за кредитен рейтинг, за да не се допуска зелени забуди. На трето място е, ние уточнихме елементите на единния правилник във връзка с е, секуритизацията които ще попаднат скоро под прекия надзор на ЕСМА. Освен това, ние разширихме данните си и функциите за анализ на риска, което доведе до редица доклади, които бяха публикувани миналата година. С това се повиши прозрачността. Капиталовият пазар все още не довършен. Има области, в които има нужда от целенасочени дейности и ЕСМА е, е готов да помогне където е необходимо. Тези области са ниското участие на инвеститорите на дребно и домакинствата, както и малките и средни предприятия в дейностите на капиталовия пазар. За да гарантираме на домакинствата по-добра възвръщаемост върху спестяванията им, те трябва да инвестират в капиталовите пазари и да намалят и също така трябва да намалим по-високи, трябва да намалим относително високите разходи на инвестиционните продукти, както беше потвърдено в проучването на ЕСМА, публикувано в началото на тази година. Аз се надявам, че ще успеем да обсъдим потенциални инициативи в това отношение през следващите месеци. Вторият въпрос, който бих искал да повдигна днес, е изпълнението на два много важни европейски нормативни акта, които бяха договорени с ваша подкрепа. Искам да потвърдя, да, повторя своята благодарност към вашата комисия, която изигра много важна роля при възлагането на допълнителни задачи и отговорности на ЕСМА във връзка с сближаването и надзора, за да се подпомогне на проекта за капитал, Съюз на капиталовите пазари. Искам да ви информирам, че изпълнението на двата регламента върви добре и очакваме новият ЕСМА да започне работа през 2020 година с по-ефективни инструмента инструменти за сближаване в надзора, повече е, насоченост към защита на инвеститорите, нови вътрешни комисии, както в това число и комисия по пропорционалност. Също така разра... Е, работим е, за да осигурим необходимите ресурси, така че ЕСМА да започне работа по новите си мандати по централните контрагенти, в това число преки надзорни правомощия и централни контрагенти от трети страни. Аз споменах Брексит накратко и сега ще споделя някои наблюдения върху въздействието му върху дейността на ЕСМА и капиталовите пазари на Европейския съюз. ЕСМА положи много усилия по подготов, подготвителните мерки за Брексит и благодарение на сътрудничеството между служителите на ЕСМА и националните компетентни органи постигнахме сегашното ниво на подготвеност за сценарий Брексит без поразумение. Бих искал да напомня, че заради Брексит и съответното прехвърляне на пазарните участници от Обединеното кралство в Европейския съюз, започнахме работа по е, нова област на надзорно сближаване. Госпожи и господа депутати, бих искал да приключа като подчертая значението на доброто сътрудничество между ЕСМЕ Европейския парламент и е, вашата парламентарна комисия от 2011 година. Служителите на ЕСМА, както и аз лично, ценим съвместната дейност с вашата комисия по време на публични изслушвания, на парламентарен контрол и разговори при закрити врата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега имате думата за въпроси. Ще предвиждаме две минути за въпроси, две минути за отговор, така че задавайте кратки въпроси. Въпросите могат да бъдат насочени към всеки един от участниците, но бихте ли казали към кой точно от тримата гости е насочен въпроса? Благодаря, тъй като работих в много тясно сътрудничество с господин Майор от последните години. Искам да започна с благодарност за това сътрудничество. Надявам се да доведете до успешен край не, нещата. Въпросът ми не е към вас, към господин Бернардино, с когото не съм имала случай да работя отблизо. Искам да попитам въпроса за конкурентоспособността в застрахователния бизнес, защото говорим, че в тази област че глобално застрахователният отрасъл трябва да бъде конкурентоспособен, да бъде номер едно. Азия обаче завоюва първото място, настигат ни други. Не знам дали е точно така и се надявам да не е вярно, но това се чува от представители на този бизнес през, може би си спомните, че през последните години Европейския парламент поставяше също въпроса за, нашия, за, за нашето застраховане да бъде конкурентоспособно е, спрямо други юрисдикции с много различни режими. И сега излиза предложението за прегледа на платежоспособност 2. Въпросът ми коментара ви за отражение на вашето предложение върху европейското застраховане в глобален контекст. Благодаря отговор. Благодаря много за въпроса. Много се радвам, че е, ще можем да работим заедно с вас. Няколко думи за конкурентоспособността въобще. Мисля, че застраховането си остава един от економическите отрасли, където и европейските компании играят важна международна роля. Разбира се, азиатски групи е, нарастват, но те експандират повече в Азия, където въобще експанзията е много широка, но мисля, че европейското застраховане благодарение на промените от платежоспособност, две практиките, съвременните режими, те са в много силна конкурентоспособна позиция. Тези два компонента трябва да се разглеждат тясно. Е Естествено, ние трябва да гарантираме, че в международен мащаб да има сериозни, солидни стандарти, както в банковия сектор. Много сериозно се работи по това последните години и създаване на международни капиталови стандарти за създаване на международни равни шансове е, както и е, ограничени изменения е, по отношение на капиталовите изисквания в Европа и САЩ. Дейностите са в ход и се надявам до две седмици да имаме добри новини относно разработването на тези международни стандарти, за които подкрепяме. По въпроса за платежоспособност 2 Малко информация от кухнята, така да се каже. Завършихме първия етап от процеса, получихме много сериозна помощ от Европейската комисия, разгледахме подробни технически аспекти във всички тези области. През юли и в края на септември излязохме с документи, много подробни, технически издържани и твърде прозрачни, бих казал, със сериозна техническа обосновка. Сега навлизаме във втория етап на процеса, разглеждайки от по-холистично върху всички тези области. И както споменах, два са ясните въпроси за нас. Първо, е, е, трябва да имаме предвид е, ниските доходи, доходи и това да се отрази в платежоспособност 2 е, така че е, ролята на риска трябва да се има предвид. Наясно сме с въпроса. Това е един въпрос, по който трябва да работим. И освен това, намерението ни е да предложим, да внесем балансирано предложение. Смятаме, не смятаме, че, че не бива да се стига до недостиг или капитал в този отрасъл. Така че трябва да предложим нещо, което да води до баланс и още нещо. През първото три месече на следващата година ще имаме сериозна оценка на въздействието и ще разгледаме всички мерки с а, оглед на отражението им върху сектор. И ако постигнем баланс тук, се надявам, че и отрасъл отрасълът ще е в добро състояние. Господин Фернандес от Социалистите и Демократите. Здравейте, ще говоря на испански. Въпросът ми към господин майор Есма е, е, в встъпителното си изказване споменахте необходимостта да има комисия по е, пропорционалността. Надявам се да съм ви разбрал правилно. И аргументите в полза на пропорционалността са според мен приемливи. Но дали пък това не са опции за отваряне на вратички в регламентите? За това искам да ви попитам каква задача ще има тази комисия по пропорционалността, за която ни говорихте, че предстои да се състави. И втори въпрос, пак относно вратичките. Вратичките в приложение на сега действащите разпоредби за надзора. Вие също споменахте, те да има по-тясна връзка между надзорните органи по страни. Е, това е тема много важна, особено особено в светлината на предстоящото напускане на Великобритания. Е, доколко сериозно е положението предвид различното приложение на разпоредбите за надзора в отделните държави членки? Вие им сте направили доклад, описахте ни различни опции, варианти, сценари, включително и за МИФИТ и става ясно, че териториално могат да се отворят вратички. Е, разбираме, че това е доста сериозно, като се има предвид, че няма достатъчно е, сближаване между формите на надзор по страни отговор. Благодаря много за въпроса. Ще започна с първата важна точка. Въпросът е за регулаторна конкуренция в светлината на Брексит. Мисля, че в Европа имаме е, интегрален е, капиталов пазар, но е, 28 различни подхода към него за защото влизайки през един регулатор, вие влизате на целия европейски капиталов пазар. Въпросът е доколко националните регулатори следят достатъчно ефективно някои трансгранични продукти е, да бъдат следени с оглед на отражението им в други части на Европа на това ни връща и към създаването на съответните органи 2011 година. В доклада Ларозиер, например, специално се обръща внимание на това. Що се отнася до Брексит, участниците от, от а, британския пазар се прехвърлят в Европа на 2070. И тук въпросът е дали дали се прилагат същите стандарти в цяла Европа, дали, къде има ясни стимули, още повече, че британския пазар иска да запази максимална степен, в максимална степен своите услуги от себе си, докато в е, Европа на 27-те трябва да имаме достатъчно стимули, но и достатъчно добър надзор. Това е риска, за който говоря какво ще направим по въпроса е следното въпроса да се разгледа на европейско ниво, да се обсъдят в е, ЕСМА, Европа на 2070 и така ние поискахме националните регулатори да поемат е, своята функция, като е, постигнахме съгласие за партньорски проверки през следващата година за проверка на изпълнението. Комисията по пропорционалност това е отражението на новите изисквания в регламентите и всички органи, които ние представляваме, ще работят с тази комисия. Обсъждаме в момента формата. Моето мнение е, че това трябва да е комисия, която да следи доколко пропорционалността се отчита успешно, защото когато сега изработваме техническите стандарти, трябва да направим анализ на ползите, но едновременно пропорционалността не трябва да бъде причина за снижаване на стандартите. Ако една дейност се осъществява от по-малка фирма, да се отчита е, този факт, но едновременно с това да има равни шансове за по-малки и по-големи фирми. за Риню господин Гарикано. Благодаря, госпожо председател. Имам, цва, имам два въпроса към господин Кампа, ако позволите. Тревожен факт е за нас с прането на пари. Е, вие споменахте, че Европейския банков орган ЕБО разполага с ограничени възможности когато изслушвахме господин Домбровски, настояхме той да се ангажира с създаването на нова агенция по тези въпроси е, сякаш е, оставам с впечатление, че се планира създаването на независима агенция за борба с прането на пари. С преки правомощия по отношение наблюдение на положението в държавите членки. Как оценявате вие необходимостта от създаването на нова агенция? И как тази нова агенция следва да изглежда? Каква да бъде структурата й, така че да бъде, да се впише в системата. И друг въпрос, различните вратички, за които говорим и промените – смяната на бившия генерален директор и промяната в това отношение. Тревожним се, вярвам, ще ни разберете и ни се иска да знаем как ще се избегне очевиден конфликт на интереси. Според нас това, така взетото решение е грешка. И ми се ще нашата комисия да изясни позицията си не трябва да се съгласяваме да провеждаме заседания с такива хора. И след като имаме такава позиция, аз настоявам да я заемем, как е, ще се действа. Наистина е хубаво да има движение, стига да няма конфликт на интереси, но в тук такъв е на лице и искам да знам как ще се справим с него отговор. Благодаря за въпросите. Е, по въпроса за регламента ЕМЛ и как, какво става. Е, през септември се видяхме по този въпрос и аз е, е, казах още тогава е, е, регламента за борба с пране и прането на пари отговаря на минималните стандарти. Има, разбира се, и тълкуване относно начина на приложение в отделните държави членки. Това е наистина резултат от изключително трудното, по, трудно постигнатото съгласие и за координацията. Радвам се, че парламента подкрепи идеята новата комисия, пред която вие адвокатствахте, така да се каже, ще се заеме с въпроса как да продължим. Е, има различни възможности. Първо, смятам, че трябва да постигнем общ подход, след като говорим за общ регламент е, е, и трябва да стесни малко нещата от е, начина приложение на директивата. Може би трябва да имаме по-строго регулиране. Иначе е трудно да постигнем хомогенност в този отрасъл във всички държави членки. Като говорим за бъдещи органи, тук трябва да отчитаме практиките, общи практики за надзор и начини на преследване. И тук трябва да опитаме колкото по-далеч стигаме, толкова по-трудно ще бъде. Защото това предполага сътрудничество с местните органи, полиция, прокуратура. Трябва да имам, а при общ подход в Европейския съюз това е трудно от друга страна повече общ надзор, стандарти и оценка е, ще доведат до по-добър резултат. Що се отнася до изпълнителния директор и напускането на ЕБО? Вече казах, да, това е конфликт на интереси, това е от самото начало, когато заяви, че ще поеме този пост. Ние последвахме съответната процедура и свикахме комитета специално по този въпрос, тъй като става дрома за три области на ограничения. Първо, в момента, в който той обяви решението си, той е, можеше да остане вече максимум 6 е, месеца. Тоест, е, най-рано може да заеме новата позиция през февруари. Е, второ, той не, не може да поддържа контакти с никога, никого в ЕБО за следващите две години от е, февруари, началото на февруари 2020 до е, края на, е, февруари, на януари 2020. Е, и освен това, той не, не може да работи по никой от досиетата, с които е работил. Що се отнася до приложението, разбира се, възможността да прилагаме тези правила е по-успешно в първата си част. Не участие в а, политически дейности на ЕБО и влияние върху а, членовете на ЕБО, за да няма контакти между него и пер, лицето и персонала, а, така че да се поддържа нивото на конфиденциалност. И ние по, о, оповестихме публично тези ограничения. Това са 18 месечни, е, за 18 месечен срок. Той не може да работи по досиетата, по които е работил като директор. Той, ако той реши да се заеме с каквато и да е друга дейност, е, то комисията, комитета така или иначе ще следи за правилно изпълнение на решението, взето и от Европейския парламент. Благодаря. Uh, Благодаря за тези разяснения. Господин Джекил Юнес от групата на Зелените. Благодаря. Госпожа председател, искам да задам въпрос на господин Бернардино в качеството му на председател на съвместната комисия. Възоснова на казаното от вас тук и по-конкретно необходимостта да се сближат мерките в надзора. Колегите ви говориха, че това, че има конкуренция в областта на надзора, създава проблеми е, няколко автора, свързани с Банката за международни разплащания, изготвят документ, е, очертаващ е, различните модели за, за тази цел. Секторни, модел с две агенции, модел Twin Peaks, така ги наричат. Въз основа на опита ви, а и опита на колегите ви. Ето, например, господин Домбровски изток на едно изслушване каза, че комисията поддържа модела Twin Peaks, поддържан и от комисията Бругел. Изискват се обаче различни умения за надзора на поведението на финансовите институции и за осъществяване на пруденциален надзор. Няма как да има ефик... ефективно функциониращ единен пазар, без да има хомогенни структурни структури за надзор. Какво смятате а, за да, тези модели? Може да се включи модел а, с а, три елемента, включвайки мерките срещу изпирането на пари. Благодаря. Да, много интересен е въпросът за организацията на надзора. От а, известен брой години опит, който имам а, в надзор на национално равнище а, и опита ми на европейско, мога да кажа, че няма как да се е, избере един модел като по-силен от останалите. Ако се върнем към кризата в финансовия отрасъл, е, нито един от тези модели нямаше да удържи. Различни страни имаха различни модели, които постигнаха някои резултати, но не успяха да хванат всички проблеми. Така че, честно казано, не мисля, че може да кажем, че има един модел, който може да се разглежда като основен ем, и най-добре функциониращ. Но най-важното е, независимо от модела, трябва да са, бъд, да са включени определени елементи. Ем, и вземайки предвид един от въпросите, е, който повдигнахте, на разликата между надзора на етиката и пруденциалния надзор. Ясно е, че има разлика в начина по който се организира пруденциалния надзор в различните части на Европа, особено що се отнася до застраховките и пенсиите, но що се отнася до надзора на, на е, етичните въпроси, там раз, разликите са още по-големи. И се струва да се обърне специално внимание, защото вече има няколко елемента от европейското право, които са насочени към тази тема. И тук мога съвсем прямо да се изкажа. В Европа много добре е, правим е, право. Много добре работим по е, законотворчеството, говаряме се с всички, консултираме се с всички и въобще правните норми накрая са добри. Проблемът е обаче приложението им. И това става ясно в някои области, особено що се отнасят до мерките срещу изпирането на пари, например. Затова е добре да има по-голяма последователност в Европа при надзора и да се разглежда като приоритет и етичната страна, защото това е много важен въпрос за гражданите, за потребителите. Много е важно в процеса на продажби да се работи етично. Така че за мен тези въпроси са основните и бих се съсредоточил върху тях, а не върху това на различни, навсякъде архитектурата, организацията да е една и съща. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към господин Кампа ние сме свидетели на дискриминация спрямо търговските банки, които всъщност подкрепят реалната економика, т.е. производството, а всъщност се отдава предпочитание на тези, които работят изцяло в областта на финансовите операции и те се излагат на рискове, които подлагат на нали, риск цялата финансова система. Съществуват потенциално високи рискове и много банкови организации са изложени в Европа поради много сложните деривати. Това е свързано с рискови деривати, от централни контрагенти и регламента ЕМИР. Съществува европейски регламент от 2012 година за извънборсовите деривати. Не смятате ли, че Европейския банков орган би трябвало да разработи насоки за методология за намаляване на тези рискове, като имаме предвид, че става дума за големи европейски банки. Много е важно да се потвърди дали капиталът е достатъчен, за да не се стигне и дали капиталът е достатъчен, за да издържи при сътресения. Имайки предвид необслужваните кредити, бяха приети ограничителни на насоки, бих искал накрая да знам как какво предприема Европейския банков орган при разработването на технически регулаторни мерки и разработването на софтуер, както е предвидено от член 36 за задължителния капитал? Предвижда ли се е, предвиден е, предвиден е крайен срок – Задължително е обаче европейските банки да не бъдат поставени в необлагодетелствано положение спрямо чуждестранни банкови организации. Благодаря за зададените въпроси. Нека да започна с въпроса за е, големите сложни институции и пазарния риск. Както знаете, за тези институции регламентите са такива, че е, се вземат предвид системни буфери. Е, говори се също и за значими институции на национално равнище. В допълнение на това, е, що се отнася до пазарния риск, от 2012 година насам е направено много. Е, намалява се експозицията на извънборсови деривати на големи финансови институции във връзка с Базел 3. Е, новите мерки влизат в сила в края на този месец и е, те ще трябва да се прилагат навсякъде и въздействието върху капитала ще бъде значително. С 2% се е, изисква увеличение на капитала. Е, така че това са мерките за необслужваните кредити. Те са спаднали с 50% през последните години но в някои страни нивото им е сравнително високо, всъщност е, ненормално високо за стабилна ситуация и за това прилагам определени действия. И има определени насоки за това как да се избягват такива е, необслужвани кредити. И накрая за софтуера имаме мандат за е, преглед на софтуер. И трябва да се вземе предвид и е, въздействието на този софтуер в случай на ликвидация. Е, работим по темата, изискали сме данни от определени банки, е, нещо като представителна извадка, за да можем да видим как точно да интерпретираме данните, да ги категоризираме. След това ще излезе технически стандарт, за да може да се направи е, коректна оценка на софтуера за пруденциални цели. Благодаря. Преди да дам думата на господин Епинг от ЕКАРЕ, нека да ви припомня, че ни остават само 10 минути. Извинявайте, обърках се. Имаме повече време. Притесних се, господин Епинг. Не се притеснявайте. Ако ми позволите, ще задам въпрос на холандски на господин майор. За да можем да общуваме народния си език. В Роттердам, в един финансов вестник, днес беше публикувано интервю с вас – в което казвате, че не се покриват акциите и други финансови инструменти и че това може да доведе до опасност за стабилността на финансовата система. Казахте, че това е довело до доста проблеми в Великобритания. Нещо, което а, а, по никакъв начин не може да гарантира а, експансивна политика на Европейската Централна банка. Защото има инвеститори, които искат да поемат по-големи рискове. За това искам да говоря за значението на риска за финансовата система – Става дума за инвестиции, които са трудно контролируеми. Кои са конкретните мерки, които ЕСМА възнамерява да предприеме, за да може националните органи да реагират по един и същи начин при контрола на инвестираните средства? Още един елемент – проблем, който е свързан с политиката на Европейската централна, централна банка. От Франкфурт насам виждаме изключително токсични продукти, които застрашават цялата европейска система. Затова, господин майор, се, питам се, като контролен орган, нямате ли мандат да работите с съответните национални органи и да ги насречите да вземат правит тежките последици от политиката, която провеждат до тук? Благодаря, господин Епинг. Тъй като задахте въпроса си холандски. Вие ми зададохте въпроса на холандски, но аз ще отговоря на английски, тъй като разполагаме с превод. Въпросът е какво става с слабите нива на инвестиции. Има определени фондове, които търсят продукти, които водят до по-висока възвръщаемост, имат по-голям ефект на лоста или по-малка ликвидност. Въпросът е какъв е и какво е въздействието на тези ниски ликви, които виждаме вече е, десетилетие. Размера на отрасъл за управление на активи се удвои и той стана много важен елемент от финансовата система. От тук нататък, как се отразява това на ниските. Е, какво е въздействието на нихвите лихви е, на работата на фондовете? Е, има различни фондове, но има определени фондове, които имат задължение да могат да изплащат дивиденти всеки ден при искане от инвеститорите. Е, за това, как е, се работи по риска? Първо настояваме за по-голяма прозрачност. В началото на год... по-рано тази година публикувахме доклад за ликвидността и резултатността на работата на управляващите активи колко бързо могат да се е, получат дивиденти, колко бързо могат да се ликвидират инвестиции. И е, основен елемент е, бях инвестициите в недвижимо имущество. Прозрачността е важен елемент. Друг важен въпрос е, е с стрес тестовете. Те стават все по-важен елемент – в отрасъла за управление на активи. Правят се стрес тестове за ликвидни рискове. Излязли, излезли сме и с насоки а, за различните типове фондове и също така имаме а, симулатори на стрес тестове и стигаме до извода, че фондове инвестиращи в облигации могат да се справят с голям брой искания за изплащане на дивиденти, но някои от тях могат да се сблъскат с затруднени, особено нези, които се средоточават върху облигации с висока възвръщаемост. Там често няма достатъчна ликвидност за изплащане на голям брой искания за дивиденти. Това обаче не се управлява само от паричната политика. Е, има и въздействие на развитието на обществото, например, застаряването на, обществото. И въобще ниските лихви не се определят само от финансовите органи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 е назначен за председател на Асоциацията на финансовите пазари. Това е конфликт на интереси. Защо дадахте разрешение за а, това назначение? За гражданите това е свързано с рискове и заплахи. Първото изискване свързано с контактите с Европейския банков орган, защото всъщност става дума за използване на информация, която е придобил по време на работата си в Европейския банков орган. Що се отнася до второто условие, което е трудно за проверка. Първо, как, как могат властите да имат достъп до информация. Въпросът е доста наивен. В дейността на господин Фаркас в новата му длъжност е, ще бъде свързана с дейността му в Европейския банков орган. Всъщност, като че ли няма особен интерес към гарантиране на независимост и защита на обществения интерес. Кой е взел това решение и защо Европейския банков орган не е спрял преминаването на господин Фаркас на новата му длъжност и защо не е било, бил наложен някакъв карантинен период. Господин Кампа. Благодаря много за въпроса. Няма съмнение, че новата роля на господин Фаркас е, е, представлява конфликт на интереси, защото той години наред беше директор на, на Европейския банков орган. И това а, се разбира точно по този начин а, е, в момента от а, всички а, е, нас. Как можем да управляваме този конфликт на интереси? Ами следваме регламента за слушателите на Европейския съюз. А, е, това сме задължени да следваме в момента. А, когато а, служител напусне службата си към, като европейски служител, е длъжен да докладва за новата си е, работа до 24 месеца след, след напускането на работата. Тоест, предполага се, че след 24 месеца няма конфликт на интереси. Вземаме този принцип и работим от там назад, т.е. 24 месеца от момента на напускането. Реално е 6 месеца след като а, а, а, трябва да се има предвид, че за Европейския банков орган това са 30 месеца, защото Става дума за 6 месеца без вземане на каквито и да било управленски решения. Това е логиката. Що се отнася до приложимостта на правилата, напълно сте прав, прав че способността да се приложат тези правила е различна, вземайки предвид различните ограничения. Има политика спрямо служителите на Европейския банков орган, те нямат право да работят с господин Фаркас в определен брой месеци и са длъжни, ако той се опита да се свържи с тях, да го докладват. На второ място – Подали сме сигнал, че е, решението е, не е приложено коректно. Е, можем ли да се обърнем до съответното лице и да го помолим да изчака определено време преди да вземе съответната позиция? Всъщност става дума за основно право. Нашата правна служба заявява, че не можем да забраним на дадено лице да е, си изкарва хляба. Е, единствено можем да ограничим е, определени въздействия на неговата дейност. Екзекутив, изпълнителните директори всъщност работи с определен мандат 5 години. И няма компенсация е, за напускане, тъй като договорът просто е приключил. Тоест приходите на тези хора моментално спадат до нула. Освен ако е, човека не се е, пенсионира по време на мандата си. Нещо, което не е, е случай. НП. Стефан Терния. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към господин Кампа. През изминалия месец Европейския банков надзор говори предупреди за новата валута от Фейсбук Либра с аргумента, че издаването на криптовалути е прерогатив на държави и централни банки вие предлагате регулация на европейско равнище и ние споделяме и разбираме това. Сега моя въпрос. Доколко европейските финансови надзорни органи изобщо са подготвени за проекта проекти като Либра, доколкото можете да регулирате това. И второ, регулацията е ли правилната стратегия в отговор на подобни проекти? Дали пък не е добра идея, ако Европейската Централна банка сами сама направи такова нещо и раз, разработи някаква стабилна криптовалута? Благодаря. Това е въпросът ми. Thank you. Thank you for the question on Libra and cryptocurrency. Благодаря за въпроса за криптовалутите. Много важен и актуален въпрос. В началото на тази година излязахме с препоръка към Европейската комисия и в, това, в тази препоръка казахме, че много от инструментите, които навлизат на пазара, може би е напълно възможно да не попаднат в нашия режим. Тези има активи, които са електронни пари, има активи, които са инвестиционни продукти, които попадат под съответния режим, мифит и други. Някои обаче от активите не попадат в никоя от категориите и Либра е точно такъв случай. Това това фигурира и в доклада на Г7 за относно необходимостта от по-добро структуриране на Либра. И Европейската комисия поиска е, допълнителна информация от е, Либра. Ние трябва да разберем по-добре какви инструменти, какви продукти излизат на пазара и да следим те да бъдат е, регулирани. Е, господин Домпровски с поема ангажимента за регулиране на тези активи. Вие споменахте потенциални въпроси като ефективност на паричната политика. Те излизат извън рамките на регулирането на сектора. Пао Танк. Благодаря, госпожа председател, господин Кампа. Забелязахте, че в парламента и извън парламента имаше категорична реакция по повод на така наречената въртяща се върта. Не става въпрос само за господин Фаркас. Става дума за това, че ако си настроен благосклонно към сектора, който регулираш, той ще те възнагради с добре платена длъжност. Вие споменахте за доброто управление на риска, но дали това е така? Господин Фаркас е, не може да работи по въпрос, свързани с база 3, необслужени кредити, но ми е трудно да си, да си представя коя от дейностите, по които ще работи господин Фаркас, която да не, помага, която да не попада в обхвата на Европейския банков орган. В писмото казвате, че господин Фаркас носи отговорността за това, че решението се спазва. Т.е. вие налагате ограничения и той, е, и той следи дали решението се спазва. А, трудно е да се повярва в това. Господин Фаркас, не мога да си представя, че няма да работи по всички тези важни въпроси и няма да разговаря с най-важните и да разговаря с, с служителите на Европейския банков орган. Може би трябваше да се блокира преминаването му на тази длъжност. На правилника за служителите допуска блокиране на това назначение. Този, това обсъдено ли е? И госпожо председател, аз смятам, че Европейската комисия и парламента не бива да допускат какъвто и да било какъвто и да било контакт с господин Фаркас, тъй като а, това е изключително вредно е, за е, доверието в е, нашите институции. Въпросът е много важен, той трябва да е изяснен. Радвам се, че въпросът получи толкова широк медиен отзвук. Не е в интерес нито на господин Фаркас, нито на неговата организация да предприемат поведение, което да е в нарушение на ограниченията. Аз не очаквам господин Фаркас да се обърне към вас, но е, ако се обърне към вас, е добре да се е, свържете с нас. Дали това е най-добрият начин, не съм сигурен. Що се отнася до блокирането на решението, стигаме пак до отговора, който дадах на предишния въпрос. Когато блокираме решението, трябва да видим какви са предимствата и недостатъците. Всъщност, тук ние бихме блокирали възможността едно лице да си осигурява поминък, без да му осигурим друг източник на доходи. Затова правният съвет беше да се ограничи съдържанието на дейността, която лицето може да осъществява, която да е предмет на конфликт на интерес. Какво означава това, както казахте вие? Това означава, че в новата си длъжност господин Фарка ще трябва да осъществява дейности, които не, са, които не представляват конфликт на интереси с предишната ни дейност господин Фаркас и новата му организация са тези, които трябва да определят тези дейности. Тук става дума за оценка на риска и други области, които не е наша работа да вземем решение. Що се отнася до изпълнението на решението? Е, решението е насочено към него. Аз съм длъжен да спазвам а, решения. А, с, аз съм длъжен да спазвам ограничения в а, а, уличното движение. Това са ограничения а, насочени към мен. Ако адресатът на дадени ограничения не се, спази, не се съобрази с ограниченията, това е за негова сметка. Биликен Херн е, за Обнови Европа. Въпрос към господин майор. Финансиране на зеления преход. Е, тук се говори за зелени облигации. Сигурен ли сте, че ще и може да се даде достатъчно убедителна оценка на зелените облигации. Сега двойното финансиране е проблем в застрахователния пазар. Полагате ли достатъчни усилия, за да се реши проблема с двойното ценообразуване? Трябва ли да има общо европейска оценка на застрахователния пазар в областта на двойното финансиране и накрая необслужваните кредити в Европа и натиска върху банките да решат този проблем и спазване на изискванията на Базел 3 има ли достатъчен натиск така че организациите да осигуряват опред... дадена степен на защита. Аз мятам, че тук има много празноти. Върху банките има сериозен натиск във връзка с капиталовите изисквания. Полагаме ли достатъчно усилия за осигуряване на защита на лица, тъй като банки, тъй като има конфликт на интереси. Благодаря за въпроса. За зелените облигации има потребност от повече прозрачност и надежност на това какво означава зелена облигация. Частният сектор разработи е, стандарти за устойчивост, това число е, стандарти за разкриване на информация. Има опасности, свързани с зелена заблуда, различни формати, типове на разкриване на информация и за това има искане за повече от яснота. В момента се обсъжда най-подходящата нормативна база. Аз мятам, че е време да разработим регулаторни мерки, и обществения сектор да формулира изискванията към зелените облигации. На практика ще трябва да се направи проверка дали тези облигации спазват изискванията. От други части на финансовия сектор знаем, че проверките могат да се извършват от трети страни, но е много важно третите страни да бъдат признати и системата да бъде надежна. Това е въпрос, който сме обсъждали в други области, например в, финансово, в финансовите отчети. И тук е, обществения сектор определя изискванията и одитните фирми правят оценка на качеството, но и одитните фирми са обект на оценка от обществените органи. С оглед на натрупания опит можем да разработим насоки за тази област. Благодаря за въпроса. От гледна точка на надзора, всяка година ние получаваме информация за основните проблеми в различните държави членки, не само от националните органи, но и от е, Организацията за защита на потребителите. И след това ние трябва да, да изберем приоритетни дейности. Миналата година това беше а, е, застраховането при пътуване. Това е област, в която бяха възникнали проблеми, свързани с ценообразуването. Това беше резултат от тематичния преглед. И ние отправихме предупреждение към пазара. Въпроса за двойното ценообразуване е проблем. Повече в Обединеното кралство, отколкото в Ирландия. Разбира се, това ще бъде част от приоритетите през следващите години. Не бих изключил анализ на европейско ниво, но има и други проблеми, както продажбата на живото за страховка като задължително условие за ипотеки и допълнителни застраховки, които се продават в комплект с други продукти. Те се споменават в редица страни в Европа. Така че ние трябва да изберем приоритетите, но двойното ценообразуване е въпрос, който стои на нашето внимание и по който ние водим диалог с националните власти за необслужваните кредити. Ние сме удовлетворени от мерките, които бяха предприяти в различните юрисдикции процента на намаляване е различен. В някои страни това се осъществява от държавни организации. Понякога тези кредити се отписват, други, друг път се продават. В различните юрисдикции има различен подход. Въпросът, който споменахте за малките и средни предприятия и физическите лица, за защитата на потребителите. И тук има различия в държавите членки. В някои юрисдикции е трудно да се осигури погасяването на дълга от длъжника. Ето защо ние очакваме доклада за това как се а, изпълнява събирането на необслужваните е, кредити. Е, тук е, се включват само кредити, отпуснати от банките, за кредитите, които са отпуснати извън банковия сектор, това излиза извън нашият мандат. Благодаря. Остават 10 минути и петима са се записали за изказване. И Нико Георги от НП. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще говоря на родния си език унгарски. Въпрос към господин Кампа. Първият ми въпрос е следният. През последните години имаше растеж, безработицата започна да спазва, банките се справяха добре, но заедно с това Виждаме, че доверието на гражданите в сектора не е много високо. И И мнозина смятат, че банките, които не издържат стрес теста, са по-малко, отколкото тези, които би трябвало да не го издържат. Получихме информация за Deutsche Bank, чиято търговска стойност е по-ниска от номиналната стойност. Бих искала да знам защо. Защо не вярват защо гражданите не вярват в доброто състояние на банките? Втория въпрос е свързан с криптовалутите. Подходът на банките е източник на сериозно главоболи. Банките губят заради криптовалутите. Наскоро ми казаха, че трябва да, че трябва да направя плащане само с револют. Какво е посланието ви към банките? Ние имаме проблеми, свързани с изпирането на пари, с финансирането на тероризма, но криптовалутите са също източник на проблем. Как ще оцелеят банките, като загубят своите клиенти? Благодаря за въпросите. Вие сте абсолютно права, когато казвате, че пазарът и потребителите имат различна представа и различно възприятие за банките. Въпросът е защо. Аз се опитах да представя някои от проблемите. Първо, ниските ликвени проценти ниския растеж в някои държави членки, неспособността на банките да се адаптират приходите си към разходите. И банките трябва да преструктурират разходите си, което е очевидно. И също така предизвикателствата, свързани с технологиите и новите альтернативни продукти – банките трябва да инвестират, за да бъдат в крак с новостите, идващи от новите участници на пазара. Плащанията в чужда валута е област, която беше в правомощията на банките, но вече не е така Предизвикателствата пред банките са огромни. Какво да предприемем? Като регулатори, нашия мандат е да осигуряваме ценова стабилност и да осигурим дългосрочна устойчивост. Стрес тестовете показват, че банковите са по-силни. Но от гледна точка на рентабилност и печалба има слабости, които трябва да бъдат отстранени. Банките трябва да намерят решение, но това е бавен и скъпоструващ процес. Най-добрите ще останат, другите ще напуснат на пазара. Това е естествено. И третия аспект е свързан с това, че ние като регулатори трябва да сме наясно с това, че ние сме неутрални от гледна точка на технологиите, които се прилагат на пазара, стига да спазват определени критерии, т.е. гарантиране на защита на потребителите, лоялна конкуренция, но ние трябва да бъдем неутрални и спрямо участниците, за да не облагодетелстваме банките за сметка на небанкови институции. Да не облагодетелстваме големите банки за сметка на малките и, и други подобни. Това е сериозно предизвикателство. Благодаря, Педро Маркес от групата на Сирийста и демократите. Благодаря към господин Бернардино на родния ни португалски език. Господин председател, Искам да се върна към вашата дейност като ръководител на е, е, е, ЕИОПа. Ние работим с най-низките лихви, което може да се отрази и на другите споменати от вас отрасли. Но специално в сферата на пенсиите и <clears throat> за страховките, какви мерки ще предложите за по-ефективна дейност на този отрасъл, така че и да можем да се отговорим по-добре на предизвикателствата на рентабилността. И относно системния риск, как виждате вие нещата в финансовия сектор? Там лихвите са наистина ниски но едновременно с това банковия съюз трябва да заработи на пълни обороти, а това все още не е факт. Какви мерки предлагате в това отношение? И после банките в сянка. Това е явление, което през последните години доби широко развитие. Искам да попитам, ще регулирате ли тяхната дейност за постигане по-голяма финансова стабилност на сектора? Отговор. Благодаря за отговора. Наистина Хубаво е да си говорим народни език, но аз все пак ще отговоря на английски. И така, на първия ви въпрос за цялостната среда, която се създава. Това е тревожен въпрос за банките и за застрахователите защото бизнес моделът се поставя под въпрос. Взели сме редица мерки от години вече, започвайки с гарантиране на съответен режим, особено в платежоспособност 2 съобразен с пазарните оценки, давайки както на фирмите, така и на надзора по-добро разбиране за промените и променливите на пазара, сега с право платежоспособност 2, отговаряме много по-близо на предизвикателства на сектора, което е, е добро и което говори, че мерките предложени от ИОПА вече преди години а, и това налага на застрахователите да се съобразят с новите условия на пазара и да реагират. Това е важно, но важно е също да работим правилно с портфейлите, които вече съществуват, защото тези портфейли е, са израз на ангажимент към европейските потребители. И за това с е, платежоспособност 2 предвидихме преходен, не, не и свободен, безплатен период е, под стриктен надзор за осъществяване на промени. И съответно фирмите трябва да гарантират, че тяхната политика на дивиденти отчита необходимостта от натрупване на капитал в през годините. Това е също много важно и ние ежедневно следим отблизо. Какво още може да се направи? Има два важни момента. То първо така наречените стрес тестове. И трябва да кажа, че ние про... на всеки две години правим такива проверки на застрахователите и пенсионните осигурители. В миналото много остро ни критикуваха, но действителността показа, че имахме право, е, защото ние преди години направихме е, проверка с ниските лихви, е, дава резултати сега. И е много хубаво да знаем това и да го знаят и фирмите, които трябва да помислят за по-устойчив, по-устойчив бизнес. Има обаче още нещо, което изисква внимание. Настоящото състояние на цялостната среда, промените в бизнес модела по-малко гаранции от отрасъла, преминаване към е, е, е, общ бизнес, където рисковете се прехвърлят на определящите политиката. Тук трябва да внимаваме, защото ако имаме такива продукти, потребителите трябва да направят избор, който понякога е непосилен за тях. И за това една от нашите много сериозни дейности е да следим отблизо тези продукти от гледна точка на бизнес надзора, защото е много важно да при разпространение на тези продукти да гарантираме подходящо управление и подходяща информация за потребителите. За системния риск, лично мнение, категорично трябва да завършим банковия съюз и това изисква смелост на европейско ниво. Когато имаме европейски продукт, да дадем и надзор на европейско ниво. С ПЕП това не бе възможно. Това бе предложението на комисията и парламента, но съвета, съвета не го прие за жалост. Това е тема на, евро, на ев, европейско ниво. Морис Конкатал е от Зелените. За господин майор относно устойчивостта на финансовите пазари. Във вашите, вашия съвет е, от юли тази година казвате, че не е неуместно да се променя регламента за капиталовата адекватност. Ни, това бе разочароващо. Е, защото кредитните рейтинговите агенции играят много важна роля. И освен това, е, от ЕСМА се поиска да включите и тези рискове. Така че ако не говорим за това, какви други механизми за гарантиране на стабилност бихте дали съпоставими с кредитния рейтинг и какво бихте препоръчали за тези преходни времена и доколко капиталовите пазари са готови да посрещнат ударите на климатичните промени, които са трудно предвидими, но все пак са факт отговор. Благодаря за въпросите. Нека да започна отзад напред. Е, необходимостта да се работи по въпросите на устойчивостта от гледна точка на капиталовите пазари. Първо се изисква, когато има информация, трябва да имаме правилна информация за съответния издаващ финансовите продукти и като рейтинг, и като финансова информация. Напоследък фактора устойчивост трябва да играе все по-голяма роля по отношение на рейтинга. Е, нашето изискване е всеки рейтинг да включва и устойчивост, защото има случаи, когато това не е взето предвид в материално отношение. Но не е само отражението на околната среда, но има и обратното, когато фирмите влияят на цялостния контекст. Има все по- а, често се задава въпроса как влияе моят застраховател на околната среда. Инвестирайки парите, това води до определени екологични последици и това интересува потребителите. Трябва да продължим да мислим по въпроса. Напълно подкрепям направеното в началото на годината, когато посъветвахме комисията да има предвид, че фирмите трябва да отчитат екологичните последствия, консултирайки своите клиенти. Е, макар че не бива веднага да включваме информацията за устойчивост в рейтинга. Все пак е, кредитния рейтинг е свързан с кредитоспособността, а не само и единствено с екологичните последствия. За това е важно това да се има предвид е, в регламента. Но все пак на първо място се отчита конкуренто, а, където способността. Но тази информация също е важна. И накрая Бруно, Бруно Бек от а, Независимите. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към господин Кампа, който ще задам на немски. През последните три години 50 от най-слабите банки и с направената таблица от ЕБО от втората половина на 2019 година не са повишили своята платежоспособност. И от тук моя въпрос три аспекта. Първо, с, с, мислите ли за статистика е, да смятате ли, че мерките за капиталовите изисквания са се провалили? По-големите банки са по-малко платежоспособни от малките и са е, рискови за системата, въпреки Базъл 3 и изискванията на Европейския съюз за собствения капитал. Втори аспект по преценка на много германски банки, ниските лихви се отразяват зле на банковия сектор и платежоспособността. Как оценявате вие отражението на политиката на ЕЦБ върху платежоспособността на банките? И накрая, отрицателните лихви пораждат преки разходи на банките е, поради формирането на резерви в е, Централната банка и особено в страните, в е, е, които отрицателните лихви за върху частните спестявания са е, противозаконни. Смятате ли да облегчите малко изискванията с оглед подобряване нещата на финансова, финансовия сектор? Отговор – благодаря за въпросите. По отношение на първия аспект, капитализацията и на европейските банки. Общо тук тенденцията е положителна, както и разпределението е по-добър във всич, между всички банки. Така че това, което е направено за капитализацията на банките е значимо и настоящите нива в повече или по-малко отговарят на изискванията и стрес теста от миналата година не разкри съществени нужди от допълване на капитала. Другите ви два въпроса Какви са шансовете за доходност на банките? Нещата значително са се подобрили. Предизвикателствата пред постигане на доходите са намалели. В някои банки имат, разбира се, затруднения имаме понякога резултати с по-низки провизии, отколкото в миналото. И ние се опасяваме, че след този спад може да има скок на съответно провизиите и лошите кредити и това да се отрази зле. За отрицателните лихви те са прехвърлени в различни части на банковите отчети. А, това се отнася и до общите активи. А, това е свързано с а, законните изисквания а, и тук, както вие сам казахте, има разлика по страните. И това може да се окаже или не предизвикателство за банките. Но пазара може да реагира по различен начин. Включително, ако се отчитат аспекти, свързани с защитата на потребителите. Председателката, благодаря. Благодаря на тримата наши гости, господин Бернадино, господин Кампа и господин Майор, за отговорите. Благодаря на всички за толкова интересната дискусия. Надяваме се да продължим сътрудничеството в бъдеще. А сега да, отстъпвам председателството на господин Гусма. Thank you. Uh, we will now go on for uh, items 7 and 8 on your agenda. Сега преминаваме към 7 и 8 точка от дневния ред. Please those who are leaving the room, please do so quickly. And... Моля нези от вас, които напускат залата, да го направят бързо. So Lidia Pereira is the shadow is the rapporteur for both both the Лидия Перейра е докладчик и по двата доклада. Господин Фербер ще се изкаже от нейно име. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще прочета информация от Лидия. Дигитализацията променя обществото, економиката, потребителите и фирмите се сблъскват с иновации, които водят до сътресения във всеки Божи ден, във всички услуги. Електронната търговия нараства навсякъде по света и особено в Европа. През 2018 година 69% от потребителите на интернет в Европейския съюз са пазарували по интернет. 36% са направили покупки от продавачи в други европейски страни. Затова единният цифров пазар трябва да се разглежда като приоритетен. Той се става възможност да се насречи економиката. Затова трябва да се е, регламентира темата по интелигентен начин, е, която създава ясни правила, без да задушава развитието, да се вземат предвид предизвикателствата на осъществяване на е, равнопоставеност, особено възможностите за измами и с ДДС при електронната търговия. За съжаление, е, нямаше как да присъствам този следобед. Е, помолих за седа... Е, темата да се отложи за утре. Съжалявам, че нямаше как да присъствам днес. Очаквам да работим добре съвместно по тези доклади, особено с докладчите в сянка, от които очаквам коментари през следващите дни. Графикът ни е доста скъстено. Мисля, че ще успеем да постигнем една ясна, амбициозна позиция на Европейския парламент. Съвета се, се, доближава, до, съвета се доближава до консенсус, но трябва и парламента да има ясна позиция за измамите с ДДС в електронната търговия. И е, сложните измами изискват е, сложен, добре координиран отговор. Затова предлагам конкретни процедури. Да се вземат пред позициите на различните политически групи, да се включи темата в европейския, в дебатите в пленарна зала на Европейския парламент. Съвместната дискусия включва предложение за директива и регламент. По директивата има задължение доставчиците на услуги да пазят информацията за сделките и по-конкретно за трансграничните сделки. Създава се и нова централна електронна система за информация за плащанията CSOP. Информацията за плащанията трябва да се подава от предоставящите разплащателни услуги към тази база данни. Това ще е важна стъпка към по-ефективната борба срещу измамите в електронната търговия с ДДС. 5 милиарда евро годишно са тези измами. това е целия. това е цялата електронна търговия на Португалия. 137 а, милиарда бяха загубени през 2018 е, година. Това прави 200 милиона. Това прави 267 евро на човек. Развиват се нещата в цифровата област. Тя става все по-нематериална и е важно дигитализацията да се движи постепенно и да се включва дигитализация при събирането на ДДС. Националните органи в тази област трябва да задълбочат сътрудничеството си. Трябва да се използват новите промени като възможност да се създадат добри практики и да се модернизират системите. На трето място блокчейн. Стига се до сериозни е, сътресения в финансовите услуги. И за това се изисква реакция на европейско национална равнище. На четвърто място Еврофиск ще играе важна роля в новата система. Ролята на Европейския надзорник за защита на данните също е важна, тъй като става дума за информация, която може да бъде чувствителна. И накрая, но не на последно място, опростяването трябва да се използва тази възможност, за да се опростят определени процеси, нещо, което е много важно в областта на ДДС. Уважаеми колеги, очаквам да работим добре по всички тези доклади във връзка с основната цел да се засили ролята на Европейския парламент в тази област. Сблъскваме се с предизвикателството за завършването на економическия паричен съюз и за тази цел трябва да има е действителен банков съюз и действителен съюз на капиталите пазари. Европейският парламент трябва да вземе амбициозна позиция по темата. Това очакват от нас гражданите. Благодаря, господин Мамад, социалистите и демократите. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Нека да благодаря на докладчика за работата и по двете теми. Необходима е силна европейска стратегия и сътрудничество между е, държавите членки, за да е, се намали нарастващата загуба на ДДС в Европейския съюз. Да трябва да се борим а, е, с всички сили срещу измамите с ДДС чрез електронна търговия. Много се радвам, че голяма част от Темите вече са покрити от доклада, от темите от предходния ни разговор. Затова не се налага да подаваме допълнителни изменения. Подкрепяме почти всички изменения на докладчицата. Само два коментара. Първо, но за изискванията за доставчиците на разплащателни услуги, защо предлага докладчика отлагане на датата за това предложение. Нямаме е, време. И е, второ, мерките са засилване на административното сътрудничество за борба срещу данъчните измами, предлагам да се добави и упоменаване на директивата за борба срещу изпирането на пари на Европейския съюз, за да може да се включи цялата необходима информация, която трябва да се сподели с европейските органи. Благодаря, господин Коварик, от Обнови Европа. Благодаря. Нека да благодаря на докладчика за отличната работа. Можем напълно да я подкрепим в нейния подход към тези две теми. Поздравления за направените от нея предложения. Един важен елемент, повдигнат и в коментарите, изчетни от колегата Фербер. Важно е правните норми да съответстват на особеностите на цифровия век – Модернизацията, която се опитваме да въведем, трябва да отговаря не само на новите технологии, но и на новите типове измами в интернет. Затова трябва да следим тази тема постоянно и трябва да направим всичко възможно да постигнем целта. Що се отнася до доставчиците на разплащателни услуги, имам технически коментари. Те ще са важни и за приложението на правните норми и за постигане на приемане от страна на заинтересованите лица. Важно е да се изясни, че правилата за тези доставчици на разплащателни услуги трябва е, твърдо да се заяви, че се прилагат е, е, само в контекста на електронната търговия. Защото иначе ще се сблъскаме с затруднения при, прилож... при спазването им. И трябва да не се налага прекомерна административна тежест върху доставчиците на услуги и да се избегне двойното докладване. И най-важно е, да се въведе докладване не транзакция по транзакция, а транзакциите да се докладват на групи. очакваме да си сътрудничим добре с докладчика и докладчиците в сянка по тези две теми. Благодаря. Госпожа Скот Като от групата на Зелените. Благодаря и аз искам да благодаря на госпожа Перейра за проекта от доклада. Очаквам да си сътрудничим добре. А, всички знаем, че мамите с ДДС в интернет са много важни е, в трансграничен план се, загубят, се губят 5 милиарда евро годишно. Мерките на европейско равнище за електронната търговия разчитат на доброволното участие на, на бизнеса в регистрацията на сделките и в плащането на ДДС. Затова приветствам новите предложения. Е, добре е това, че се изисква запазване на информацията 3 години, но не смятаме, че е подходящо да се предлага с, с две години да се отложи въвеждането в сила на това предложение. Има огромни загуби от измами с ДДС и не разбираме защо трябва толкова да се чака. Другият важен въпрос е оценката на въздействието на новите законодателни предложения и оценката на това кол, какви суми са възстановени поради приложението на новите норми. Затова е добре да се изиска проучване на въздействието. Благодаря. Господин Юрзика Екаре. Благодаря. трябва да се промени правната е, е, среда за ДДС, така че приветствам предложението, обаче имам някои резерви спрямо предложените правни норми, е, споменати от господин Коварик. Съгласно комисията, загубите от ДДС са от 0,7% е, от е, всички приходи до 35,5% от е, всички приходи в хазната в други държави членки. Това означава, че е много важно да се анализира ефективността на националните мерки за борба срещу измамите с ДДЦ да се обмени добра практика и да се види защо в някои страни се губи 50 пъти повече ДДС, отколкото в други. Това означава, че е, трябва да се работи в сътрудничество и също да не се е, възлагат прекамерни изисквания върху предоставящите разплащателни услуги, и е, това да доведе до прекомерна административна тежест. Опасявам се обаче, в, че в предложението е, това условие на този етап не се изпълнява. Всъщност предложението погрешно е, предполага, че всички разплащателни доставчици разполагат с цялата информация за транзакцията. А всъщност, когато се плаща с кредитни карти, информацията за Айбана на получателя не се е, предоставя на предоставящите разплащателни услуги в интернет. Смятам, че е необходимо изисканата информация да включва само тази информация, която действително с лекота е на разположение на доставчиците на разплащателни услуги е, и която е от полза за събирането на ДДС. Един от добрите подходи е на докладването на набора сделки, вместо сделка по сделка. Ако действително в сряда се постигне съгласие в ЕКОФИН, може да се окаже, че е твърде късно за да се отрази е, това, което правим тук на мерките, но въпреки това текстът на тези доклади трябва да се включи в позицията ни към съвета. Благодаря. Обединената левица. Димитрис Пападимулес от мих гебетен unsere Gedanken äh, zu den vorliegenden Berichtsentwürfen Благодаря. Ще представя нашите виждания. Първо, благодаря на докладчика за това, че ни предостави доклада. Благодаря на господин Фербер за коментарите и за това, че го направи а, по толкова интересен начин. Всички сме наясно с това, че в Европейския съюз има проблем с измамите с ДДС. Това влияе върху финансите и обществените услуги. В крайна сметка влияе върху данакоплаците. Цифрите, които ни предоставя Европейската комисия, са 137 милиарда годишно. Очевидно трябва да предприемем нещо. Въпросът, който стои пред нас е защо до сега не е направено нищо поради липса на политическа воля или липса на ресурси. Радвам се, че има общо съгласие по необходимостта да, се, да противодействаме измамите с ДДС, като засилим административното сътрудничество, като обменяме положителен опит, но и като въвеждаме нови технологии, за да следим движението на средствата. Не смятаме, че всичко е обхванато. Смятаме, че има нужда от повече амбиция и от по-активно участие на парламента при осигуряване на повече прозрачност и достъп до данните. Когато казвам данни, не става дума за лични данни. Те трябва да бъдат обект на защита. По-скоро да се насочим към фирмите и онези, при които има случаи на измами с ДДС, да се налагат санкции. Също така хубаво е да се обменя опит между институциите парламентът трябва да играе активна роля като съзаконодател. В един момент ще трябва да решим и тези въпроси. Благодаря. Няма искания за спонтанни изказвания. Няма да има заключителни думи от името на докладчика. Крайният срок за внасяне на изменения е 11 ноември. На 2 декември ще бъде гласуването в ЕКОН, а през декември ще бъде и гласуването в пленарна зала. Преминаваме към девета точка и давам думата на господин Пол Танк, благодаря, господин председател. Тази директива изменя директивата за ДДС и а, акцизи, за да се а, осигури финансирането в рамките на ОПСО и ЕПСО. В момента има освобождаване от от ДДС. Целта е да се ограничат фискалните трансфери между унези, които изпращат въоръжени сили, унези, които ги приемат с ЕПСО. Е необходимо да се предвиди освобождаване от ДДС и акциз – Директивата за ДДС не предвижда освобождаване, освен за въоръжените сили, тъй като европейското законодателство не допуска освобождавания. Докладът, който обсъждаме, е много важен. Тук не се включват мисии, свързани с спасителни операции предвиждаме да се да има сближаване с разпоредбите на НАТО. В парламента нямаше разногласия относно съдържанието на текста, затова аз предлагам опростена процедура. В доклада си предлагам а, два, две изменения да уточним структурите, които попадат в рамките на обща политика за сигурност и отбрана. Второ, съобразявам се с, с разпоредбата на съвета. за освобождаването. Благодаря, господин председател. Сега думата има представителят на ЕНП. Най-напред искам да благодаря на господин Танг за чудесното сътрудничество. Ние подкрепяме предложението за освобождаването, което би довело до равнопоставеност. Това е много важно, тъй като с оглед на общата политика за сигурност и отбрана. Господин Коварик от Обнови Европа. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за проекто доклада и свършената от него, от него дейност. Аз съм съгласен с предложението за уеднаквяване за целите на ДДС на отбранителните дейности в рамките на ЕСА и НАТО. Ако искаме да изградим европейски капацитет в отбранителната област, би трябвало да осигурим равнопоставеност. Също така Това е важен елемент в политиката на ТАТО. Това е важно, за да се намали административната тежест и всички забавяния и в мобилността. Така както е предвидено в рамката за общата външна политика и политика за сигурност. Съгласен съм и с предложените процедури и се надявам да постигнем бързо споразумение по обща позиция на парламента. Госпожа Скот Кейто, благодаря господин председател. Благодаря на Пол Танк за диалогичния му подход. Ние сме за упростена процедура, тъй като тук няма нищо а, спорно. Ние смятаме, че е допустимо да освободим от ДДС операциите по обща външна политика и политика за сигурност. Подкрепяме изменението, внесено от колегите в подкомисията СЕДЕ за дефиниция на понятията мисии за сигурност – е, това е единственият ми коментар. Казах, че темата не е спорна и се надявам, че предложението ще се приеме бързо от съвета и ще се приложи максимално бързо от всички държави членки. Господин Юрзика от ЕКАРЕ, благодаря, ще бъда много кратък. Искам да благодаря на докладчика за свършената от него дейност. Както беше казано, съветът вече е приел своята позиция. Според мен е, е редно да приемем това досие е, по простената процедура. Според мен е много важно да се уеднакви, доколкото е осъществимо третирането за целите на ДДС на отпринителните дейности в рамките на ЕС, на Европейски съюз и НАТО. Разчитам се да има общо съгласие при приемането на това досие. Сега представителя на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на докладчика за представения доклад. Уважаемите колеги няма да се изненада да чуят, че аз имам съвършено различна политическа преценка по въпроса и ще изразя критична позиция спрямо общата политика на сигурност и отбрана, но изграждането на Европейски съюз за отбрана, но ние оценяваме оценяваме усилията на Пол Танк и желанието му да ясно да разграничи военни от граждански въпроси, да разграничи ясно нещата и все пак ние гене, общо не сме съгласни и не прием, не сме съгласни този въпрос да бъде разгледан по съкратената процедура по точка 52 от правилника. Ще настояваме да бъде прието нашето предложение по въпроса. Благодаря. Има предложение за опростена процедура за приемане на този доклад и ако няма възражение от минималния прак, т.е. шестима членове, на ЕКОН ще се приложи упростената процедура. Има ли възражения и бих помолил депутатите, които се противопоставят на упростената процедура, да посоча това. Нямаме, не, се, не достигаме минималния прак, за това ще се приложи упростената процедура. Срокът за внасяне на изменения е 15 ноември. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред годишен доклад на Европейската Централна банка за 2018 година. Думата има господин Костас Мавридес от групата на социалистите и демократите. Okay, so Mr. Mavridis is not here. We'll, uh... Господин Мавридес не е тук. затова ще направим пауза и ще продължим след 4 минути. Eisenfeld. Nur eine Minute zu spät. Alles gut. So let's get started with item 10. Започваме работа по 10-та точка в дневния ред и давам думата на докладчика Костас Мавридес от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Току-що то пристигнах с самолета. Не е лесно да пристигнеш от Кипър в Брюксел. Няма пряк полет. Um, the ECB report. Докладът за Европейската Централна банка за 2018 година. Този доклад отразява добрите взаимоотношения между парламента и ЕЦБ. Всъщност това е основният инструмент в който да представим основното, основните си виждани и конструктивна критика към политиката на ЕЦБ, свързана с поддържане на ценева стабилност и създаването на предпоставки за економическо сближаване. С оглед на тези съображения разработих този доклад. Това е първия доклад за новият мандат на парламента и се Доклада се представя след е, избора на новия председател на ЕЦБ. Е Целта е доклада да бъде балансиран. Е, вниманието насочено към следните области управленските решения и въздействието върху европейската економика и какво предстои от тук нататък по отношение на решенията за паричната политика през 2018 година и въздействието върху економиката на еврозоната. Ние приветстваме ролята на ЕЦБ при е, опазване на ценовата стабилност. Програмата за закупуване на активи беше принос за економическото възстановяване. Отбелязваме отрицателното въздействие върху банките, които обаче бяха балансирани от по-низките разходи за провизии и загуби. Заедно с това подчертаваме много ниските или дори отрицателни лихвени проценти. Те предоставят възможности за потребителите и кредитополучателите. Те могат да се възползват от възможностите, свързани с по-низките разходи за взимане на кредити. Заедно с това, след краткото економическо възстановяване, растежът се забави до 1,5% в еврозоната, 1,45% за, 20, за общо за 20-те държави членки. Ето защо паричната политика трябва да отговаря на новите условия. В доклада се подчертава ролята на Европейската система за централните банки. Няма връзка между растежа на заплатите и възстановяването на пазара на труда. Безработицата беше 6,2% в Европейски съюз, 7,2% в еврозоната. Спадът в безработицата не намира отражение в растежа на заплащането. Също така подчертаваме връзката с Брексит, Съюза, на капиталовите пазари, криптовалутите и така нататък. Тук бих посочил само два важни въпроса. Първо, бързото до изграждане на банковия съюз с обща система за гарантиране на влоговете и въпроса свързан с Парижкото споразумение за измененията в климата. ЕЦБ е е, има ангажимент тук и трябва да се отчита мандата и независимостта на ЕЦБ. По отношение на бъдещето и пътя напред, ние смятаме, че трябва да се. Ние подчертаваме, че фискалната политика е много важна за намаляване на, намаляване на евентуалните странични ефекти. Също така има необход... има необходимост създаване на подходящи структурни условия. Приветстваме засилената отчетност при председателството на Марио Драги, но заедно с това смятаме, че трябва да има повече отчетност, диалог с новия председател. Също така се спираме на въпроса за назначаване на членовете на изпълнителния съвет и баланса на половете. Също така искаме ЕЦБ да предоставя обратна връзка, детална обратна връзка по годишния доклад на парламента и да продължи да публикува обратната връзка по годишните доклади. Аз разчитам на плодотворна дискусия днес и в бъдеще и е, се надявам е, в политическите партии, е, с политическите партии да водим конструктивен диалог на заседанията на докладчите в Сянка. Сега представителят на НП. Благодаря, е, господин докладчик, е, за този проект за доклад. Това е солидна база за нашата дискусия. Дискусия, която ще се води в дух на диалогичност и сътрудничество. Най-напред искам да напомня, че за яснотата на доклада е необходимо да се придържаме към мандата на ЕЦБ и аз ще предложа изменения в тази насока. Също така аз бих поставила акцент върху няколко много важни въпроса. На първо място независимостта на ЕЦБ. Тя е задължителна за изпълнение на основната и задача, именно стабилност на цените. Криптовалутите и свързаните с тях рискове, необходимостта от, от да се раз... гражданите да разбират по-добре ролята на ЕЦБ и също така ЕЦБ да полага допълнителни усилия за кибериздръжливостта. Много е важно докладът да получи широка подкрепа в, комис... в парламентарната комисия и в пленарна зала, тъй като това ще бъде първият доклад, който ще представим на Кристина Лагарта. Ние се надяваме, че този доклад ще бъде за конструктивен и регулярен диалог между ЕЦБ и нашата парламентарна комисия. Господин Гарикано от Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Благодарим на докладчика за добре свършната работа по доклада. Разчитаме да работим по него три или четири кратки коментара. От, а, ние сме съгласни с а, казаното от докладчика за положителната дейност от страна на ЕЦБ, а, която помогна на Европейския съюз да излезе от а, кризата. Съгласни сме също така, че структурните промени в еврозоната а, и в институциите на еврозоната са необходими и да бъдат попълнени липсващите звена в тази структура, като системата за гарантиране на влоковете. Смятаме също така, че е много важно фискалната политика да играе по-важна роля и се радваме, че и Драги и госпожа Лагард посочиха това като важна област на бъдещите им дейностите. Сега, като недостатък, бих подчертал следното. Аз мятам, че Европейската Централна банка трябва да подобри своята комуникация. Има проблем с възприемането на паричната политика в Германия, например. Е, има нарастващ е, популизъм и оборват се решения без да се разбират е, най-важните факти. Има нужда от подобряване на комуникацията и би трябвало да помогнем на ЕЦБ в тази област. Смятам, че докладчикът би трябвало да обърне внимание на този въпрос, като си има предвид как бяха възприяти решенията на съвета в някои държави членки. Господин Якел Юнас от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мавриде за проекто доклада, ще, на който ще се върна. Разбира се, като член на партията на зелените, ние подкрепяме вашето застъпничество за екологизация на финансовата система, за климатичните промени, за равнопоставеност на половете, вашата политика, вашето становище относно паричната политика е добре известно, но ЕЦБ трябва да вземе предвид и странични, да вземем предвид и страничните ефекти от нестандартните подходи, както ги наричаме в предходните доклади, които според мен са малко по-балансирани, освен страничните ефекти. Има евентуални други възможни дисбаланси. Вие като социал-демократ ще го разберете. Знаете, че отрицателните стойности and in general, I think one of the side... са изгодни за някои потребители но не и за инвеститорите. Е, така че, като говорим това, говорим за, за страховки, пенсионно осигуряване и така нататък. В това отношение е, средносрочния и дългосрочния ефект на някои от мерките на ЕЦБ, но също така и на Международния валутен фонд и на фонда за изравняване на, сметки, е, трябва да се има предвид Искам да подчертая казането за криптовалутите. Тук вече говорихме по въпроса. Аз ще предложа тук изменения защото според мен това не са криптовалути, а криптоактиви. Европейската банка и представителите на другите европейски институции вече го споменаха. Но аз бих е, казал, че е добре ЕЦБ да обедини усилията си с, с другите централни банки в работата с, дали ще ги наречем, цифрови електронни пари и тяхното отражение върху финансовия сектор и банковия сектор. Приветстваме една нова идея аз също ще предложа и е, да, да имаме нови е, показатели по отношение на е, ин, лихвите. И накрая, много важно, подкрепяме необходимостта от завършване на парични и банковия съюз и ускоряване на тези процеси за подобряване на финансовите условия изхождайки от изслушваните и други институции, аз не бих се ограничала само с мандата на ЕЦБ, тук трябва да имаме по-широк контекст е, и може би казаното за архитектурата на този въпрос, като важен, важна част от финансовия пазар, също ще срещне предложение за изменение, но благодаря ви за доклада и с радост очаквам бъдещата ни работа. Господин Бек, е, ще говоря на немски. На как... Es wird Sie nicht wundern, dass ähm, да се изненадате. Diesem hier е, че този доклад не ме радва особено. На това е и нашето разбиране за мандата на ЕЦБ и собствената ни преценка за отражението на политиката на ЕЦБ в почти всяко отношение. Няма да ви държа цяла вечер да ви обяснявам с какво не сме съгласни, затова накратко няколко думи по въпроса относно желани от нас изменения. Първо, зелените бонове така наречените е, екологични а, е, заеми. Около 1% от сегашните заеми в евро са така наречените зелени. А, е, тук споменаваме и Парижкото споразумение. И ако говорим за изпълнение задълженията ни по този въпрос, това не попада в мандата на ЕЦБ. Ясно заложен в член 127 от договора за Европейския съюз. ЕЦБ трябва да се грижи за стабилност на цените и оттам насетне играе доста второстепенна роля при координацията на економическите полити, политики. Друга работа тя няма, съгласно договорите. Точно поради тази причина ясно определение на мандата на ЕЦБ себе, няма да се изненадате, че е, по, посочените е, други форми на задължение на ЕЦБ не срещат нашата подкрепа. За какво? фискалния капацитет на еврозоната, казано на прост език е, предложенията за създаване на нов бюджет на еврозоната. Без никакво основание в европейските договори. Второ, създаването на общоевропейска застраховане на вложенията ЕДЕС също не среща нашата подкрепа. Също и създаването на евробонове под ново име. И най-сетне едно впечатление, което искам да споделя. Впечатляващо е до каква степен по-скоро левите партии в Европейския парламент е, хвалят до небето ориентирания по според е, Уолл Стрит председател Драгиавели, който създава е, всички условия за богатите и обезкървява средната класа. Той а, буквално обира средната класа и за това се чудя и на поведението на е А, Тъй като не искам да ви държа цяла вечер тук, спирам до тук. Благодаря. Председателя, благодаря, господин Епинг от Екара. Благодаря, господин председателю. Ще говоря народния си холандски език. Ще прочета е, мнението на е, докладчика в Сянка Йохан фон Еверфелд, който не може да присъства днес, защото участва в тристранните преговори за бюджета 2020 и като председател на бюджетната комисия е длъжен да присъства там, затова поднасям неговите извинения и ще прочета казаното от него по доклада на господин Мавридос. Мавридес. Няколко основни момента относно независимостта на ЕЦБ. Това е много важно според господин Неверфет, но това не отговаря на политизацията на тази институция, която е под политическо влияние. Освен това, бюджетната политика трябва да засилва въздействието на валутната политика. Всичко това трябва да е в баланс. Трябва, политиката е експанзивна, за това и циклите трябва да бъдат кратки. За това днес се намираме днес в, в положение, когато е необходимо сближаване на тези политики. Относно експертите за ниското, против ниското заплащане. Тук се нуждаем от иновации и гъвкавост, за да бъдем конкурентоспособни. Тези фактори не са непременно отрицателни. Освен това, ръстът на производството е относително малък, но въпреки всичко има фирми, които могат да оцелеят с нихки лихви, но това се отразява на производителността им. Освен това, системата за гарантиране на влоговете би била навременна, но след като бъдат изчистени лошите кредити. Тоест, говорим за бъдещето, а не за миналото. Пето, господин Овертфелд, за бъдещата валутна политика. Той смята, че дадената оценка е доста е, слаба в смисъл, че не са отчетени някои негативни моменти в резултат от други отрицателни ефекти. Той стига до извода, че този доклад има известни слабости, защото политиката на ЕЦБ не се разглежда достатъчно конструктивно критично. Председателят благодаря. Господин Шидраван от ГУЕ, благодаря господин председател. Е, представлявам колегата Папа Демулис, който е докладчик в Сянка и ме натовари да изразя нашата позиция. Първо благодарности на господин Мавридис е, Проекто доклада съдържа компоненти, които можем да подкрепим. Но господин Пападемули сме помоли от името на политическата група да отбележа някои важни според него моменти. Първо, по-голяма необходимост да подчертаем нуждата от растеж, преодоляване на регионалните различия да направим по, необходимо е да направим повече за преодоляване на регионалните развития, различия и безработицата. Необходимо е, необходими са инвестиции за преодоляване на регионалната и социал, регионалното и социално разслоение. Нуждаем се от а, интелигентна заетост. Тук господин Папа Демолис ме помоли да обърна внимание, че държим всички възможности, които ни се предлагат по пакта за растеж и стабилност, да се използва. Но този пакт трябва да бъде допълнен или дори заменен в близко бъдеще с нов пакт за заетост и развитие. Например, тук трябва да има повече демократична отчетност, повече прозрачност и повече независимост на ЕЦБ. Ще внесем изменение, че досегашните препоръки на Европейския омбудсман е относно в, в, в, да не се разширяват членството в Г-30. Ние подкрепяме и смятаме, че се нуждаем от европейска гаранция на влоговете в защита на вложителите. Съгласни сме също госпожа, е, обещанието на госпожа Лагард да работи активно за намаляване на въздействието върху климата. Ще следим внимателно тази дейност. Благодарим за доклада. През следващите дни ще внесем изменения в духа на току-що изнесеното от мен. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Мавриде, заключително изказване. Искам само да кажа, че слушах много внимателно, очаквам измененията и съм готов да започнем обсъждане. Okay, so the deadline... Благодаря. Срокът за изменение 12 е ноември, 12 часа на обяд. Сега имаме заседанието на координаторите в 18.30 в ПХС 6Б51 е, всички членове на комисията са поканени. След това ще има прием. Следващи заседания. Либе е. Екон Либе имам предвид на 7 ноември от 11.30 до 12.30 борба с изпирането на пари и след това на 18 ноември в 3 часа след обед е следващото ни редовно заседание.